въпросите на външните работи и политиката на сигурността, посветено на положението в Бурунди. Давам думата на комисария Навраш, Навраш Госпожо председател, дами и господа депутатите, знаете, че много често сме обсъждали неотложни въпроси и съгласувани резолюции през последните месеци. Независимо това, обаче смятам, че събитията в страната правят напълно основателно разглеждането на въпроса днес след обед. Е, както каза комисар Мимица, през април е, много е важно за гражданите на Бурунди да знаят, е, че има защитници от външния свят, които подкрепят желанието им да постигнат дългосрочна демокрация, но това може да се постигне само ако има неотстъпно внимание към нуждите на гражданите и не на последно място техните човешки права и на същите спешни нужди. От последната дискусия в този парламент имаше много събития, които за съжаление са повод за значително безпокойство от страна на Европейския съюз. Ние всички знаем, че решението на ръководната партия да назначи Бурунзад като е, президент, като кандидат-президент е, събуди недоволство у политиците. Е, положението се влуши бързо с опита за преврат на 13 май. Ние ние осъдихме този опит за преврат е, като акт на политическо насилие е, това не е начина е, по е, който е, Бурунди ще се справи с кризата в дух на национално съгласие и помирение. Ясно е, че международната общност, включително и Европейския съюз, е изправена пред сериозно предизвикателство. Както каза госпожа Могерини след събитията от 13 май, първата ни мисъл трябва да бъде, отправена към гражданите на страната. Е, тяхната сигурност е от първостепенно значение е, и е, тяхното положение не трябва да обягва на контрол. Това включва и регионални аспекти от хуманитарна гледна точка, след като избухна политическата криза в Бурунди, вълната от бежанци е, се засили е, и още повече се засили през последните седмици. До момента около 100 е, 000 човека са потърсили убежище в съседни страни Танзания, Руанда, Демократична република Конго и Уганда. Европейската комисия и нейните компетентни органи следи положението положението отблизо и е, отпусна милион и половина евро, е, за да се отговори на неотложните потребности на беженците, които пристигнаха в Руанда през последния месец. Ние смятаме, че за да се е, справим с нуждите на потребностите в Танзания, като например медицинска помощ, за да не се разпространяват епидемии, като например холера. Искам да се обърна към политическата ситуация и нашата реакция. Европейския съюз подкрепеше Бурунди в неговите усилия да утвърди демокрацията, е, е, защото трябваше след две години да се постигне споразумение и да се положат основите на ново общество. Е, тази година трябваше президентските избори да бъдат ключова стъпка в развитието на демокрацията в Бурунди. Ето защо госпожа Могерини реши е, да е, е, разположи мисия от наблюдатели от страна на Европейския съюз, ръководена от Дейвин Мартин, който е депутат в Европейския парламент. И господин Мартин по ангажимент той и неговия екип да работят през тези трудни седмици. Е, постигането на мирно споразумение е от ключово значение за стабилността в Бурунди. Това е принцип, към който ние всички трябва да се придържаме. Нека да не забравяме е, е, какъв е центъра на кризата. Те продължават да ние искаме е, и настояваме пред президента върховния интерес на страната да стои на първо място. Но за да може изборите да се проведат успешно, трябва да има широко съгласие. Идеята за мисия на наблюдатели и финансовата подкрепа за избори беше да има прозрачни, мирни, достатъчни настроен за доверие процес, един честен процес, на който да гласува доверие политическите партньори и за да може резултата да се приеме от всички. Това остава наша цел, но е, за тази цел са необходими минимални условия. За съжаление, преценката ни е, че тези условия не са на лице и най-вече ние забелязваме, че е, продължават ограниченията на независимите медии, свободата на словото и на събиранията, е, климат на заплахи е, срещу гражданското общество и опозиционните партии, отсъствие на доверие в избирателните власти. Събитията от последните дни с нищо не умалуважиха нашите безпокойства. Ето защо ние суспендирахме мисли за наблюдение на изборите, а и нашата финансова подкрепа за изборите. Ние се задаваме въпроси за това дали може да се вярва на резултатите от изборите. Е, през последните седмици е, двама члена на избирателната комисия подадоха оставка. Африканския конгрес и общността е, на, западноафриканските страни също се въздържат да изпратят мисли комисия от наблюдатели на изборите. Но е, това не е края. Е, когато националните партньори се съгласиха да се проведат избори, те бяха е, съгласни да има наблюдатели на изборите и да ги подкрепят. Ето защо е, сега ние трябва да сме сигурни, че необходимите условия са на лице. Всички партии трябва добронамерено да участват в процес за демократични избори и най-вече правителството да се обърне към всички местни партньори, като възстанови доверието вътре в страната. Европейски съюз подкрепя всяка форма на политическо решение на политическата криза в Бурунди и най-вече работата на западноафриканската общност, Международния конгрес от района на големите езера и Африканския конгрес. В Даре Салам ще се проведе се проведе спешно среща на държавните глави на 31 май. Е, работата на конференцията беше много важна за нашия подход към страната. Западноафриканската е, общност изпрати е, свой пратеник, но е, условията за работата му бяха трудни. Той се опита да улесни политическия диалог, защото това е единствения път напред. Той се ползва с нашето пълно доверие и на 5 юни неговия говорител, говорителя на госпожа Могерини публикува комюнике, като приканва към диалог всички страни е, да се има предвид гласа на Африканския конгрес, на Западноафриканската общност. Това е посланието, което се опитваме да прокараме на място, както и в международен план. Ние подкрепяме призива на Западноафриканската общност за отлагане на изборите. Е, президентски е, указ беше подписан и има нов график за изборите. Но този е, график трябва да бъде съпроводен с сериозни усилия за постигане на национално съгласие, за да може резултатите от изборите да бъдат признати. Ние смятаме, е, че заключенията на Западноафриканската общност трябва да бъдат последвани от конкретни действия. Най-вече трябва да бъдат обезоръжени милициите условията на Африканския конгрес за сигурност и свобода трябва е, да бъдат спазени. Правителството трябва да гарантира наличието на тези условия и да спре насилието. Ясно е, че Европейски съюз трябва да преразгледа е, е, своята дългосрочна политика. Наблягам обаче, че положението в момента е деликатно. Е, постигането на е, успешни избори няма да е лесно. Ние трябва да подкрепяме африканските усилия, водени от Африканския конгрес и Западноафриканската общност. Ние правим това, но напомняме на Бурунди и на неговите граждани за основните принципи в нашето партньорство. Споразумението от Котоню е ясно. Трябва да се спазва човешките права, принципите на демокрацията, върховенството на закона. Това са неотменими условия. Трябва да имаме това предвид. Едновременно с това е, трябва да имаме предвид, че Бурунди трябва да търси решение на настоящата криза е, и със своите съседи съседи и местни партньори. Госпожо председател, искам е, да подчертая какво каза комисар Малстром. Е, тя изброи всички възможни сценарии, евентуално допълнителни мерки, свързани е, с развитие на сътрудничеството между Европейския съюз и Бурунди. Но при всички тези съображения трябва да имаме предвид отражението на всички мерки спрямо изключително бедно население население и може да наруши стабилността на най изключително крехка страна. Благодаря на, вним... Благодаря на всички депутати за вниманието. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Сега ние преминаваме към изказвания от политическите групи. Давам първо думата на господин Йоахим Целер от името на НП. Три минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Наистина е важно и правилно, че тук в Европейския парламент отново през тази година насочваме поглед към Бурунди след е, дългогодишна гражданска война в тази страна с хиляди жертви. Бурунди пое плахо по пътя на стабилизацията и демократизацията с парламентарните избори и е, нов президент в тази страна, но страната все още е една от най-бедните страни в света. Тя трябва да положи още много усилия за гарантиране на сигурност на своите граждани и на демокрацията. Както беше казано от господин комисаря, за подкрепа на този процес е, бяха отделени 6 милиона евро за провеждане на изборите. Наблюдателска мисия на Европейския съюз и Европейския парламент беше на разположение за изборите. Неспазването на Конституцията на страната изглежда поставя под опасност за провеждане на честни избори в Бурунди. Демонстрации на гражданското общество в столицата Буджумбура се потискат е, с прилагане на насилие. Стотици хиляди граждани, сред които много деца, са напуснали страната и младежката организация в Бударакуре на партията на президента тероризира всички хора, които са под подозрение да бъдат опозиция на управляващата партия. Един военен преврат се провали и намерения компромис между Пхуто и Туци може би ще се провали влиятелни организации като католическата църква се отеглиха от подготовката на изборите. Това, което спомена господин комисаря, срещата на върха на източноафриканската общност препоръча провеждане на честни избори, обаче тази среща на върха не взе позиция е, във връзка с Ноконзисъс да и желанието му да се кандидатира за трети мандат, което в крайна сметка представлява опасно за целия регион, защото следващата година ще има избори в Демократична Конг, Република Конго през 2017 година в Руанда и там може да се получи така, че да имаме за трети мандат избрани президенти в нарушение на Конституцията. Междувременно много бежанци от Бурунди представляват бреме за е, съседните страни Конго, Руанда и Танзания. Ние като Европейски съюз в сътрудничество с ООН и с държавите от, Европей... от Африканския съюз трябва да действаме в посока провеждане на избори в Бурунди още през тази година. Възможностите за оказване на влияние са на лице. Ние можем да спрем финансовите помощи за настоящото правителство на Бурунди. Трябва да помогнем обаче на бежанците в лагерите и трябва да запазим волята си да подкрепим демократичния процес и честните избори в Бурунди. Благодаря. Господин Зелер, приемате ли синя карта от господин Ескович? Приемате ли? Да.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 че дънакоплаците на Европейския съюз, които най-вероятно се възстановяват от най-тежката рецесия от поколение насам, като цяло много ще се радват да чуят, че харчим техните пари и време на места като Бурунди, при положение, че самите те все още преминават през труден период. Смятате ли, че това ще бъде добре възприето от дънакоплаците на Европа? Господин Зеле за отговор. Както знаете, Задача на държавите от Европейския съюз е да помагат на развиващите се страни, а Бурунди е една от тях. Ако, разбира се, желаем тези страни да вървят към демокрация, това беше намерението на помощта за развитие, поради което моето искане беше следното до изясняване на обстоятелствата там да бъдат спрени плащанията. Някои държави членки, като Белгия и Нидерландия, вече направиха това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 че Европейската комисия и службата за външна дейност ще смятат да отпуснат 1,5 милиона евро за подкрепа на бежанците. Очевидно е, че кризата в не е предизвикана от съседните и страни и те не трябва да плащат цената за тази криза, затова всякаква подкрепа за тях е добре дошла. Също така благодаря за любезните коментари в качеството ми на ръководител на мисията за, наблю... за наблюдение и държа и аз да върна комплимента, казвайки, че по време посещението в Бурунди бях впечатлен от всички усилия, които полагат представителите на службата за вършна дейност в много трудните положение в Бурунди. Се обсъжда се възможността да се използва възможност за действие съгласно член 96, така че много се радвам на присъствието ви в страната. Както каза и господин комисаря, причината довела до а, не, до разбириците в Бурунди беше решението на президентът Пьер Курунзиза да се кандидатира за трети президентски мандат, който очевидно нарушава Конституцията и последиците от е, това негово намерение доведе до насилие по улиците. И то насилие не от страна на протестантите, но от е, министърът на отбраната, който се опита да потуши по, с сила мирните протести. И това, което се случва в Бурунди, е, е, необходимостта в армията да сложи край на действията на тези незаконни милици. На второ място трябва да гарантираме възможност на опозицията да ръководи своята предизборна компания, а по време на няколкото дни, които прекарах в Бурунди, ми стана ясно, че партиите, подкрепени от правителството, имат възможност да организират митинги, да търсят поддръжници, а всеки опит на опозицията за достъп до общественото мнение е възпрепятстван. Ето защо трябва да гарантираме, че медиите отново функционират в страната и държа да отбележа, че рядко съм виждал подобно нещо. От една страна има забрана за излъчване на радиостанциите, а по време на опита за а, преврат а, седалищата на, радиостанциите са взривени, след което се дава възможност да излъчват, но те после няма как го направят по материални причини. Така че трябва да се възстанови стабилността. Разбирам, че съгласно последните сведения изборите ще бъдат отложени от 29 юни до 15 юли. Ако има възможност възстановяване на положението, мисля, че ще може да изпратим мисля за наблюдение на изборите, но при настоящото обстоятелство това не е възможно. Благодаря ви. Думата има господин Луи Мишел за две минути. Господин комисар, госпожо председател, естествено, че ние не можем да продължаваме да се затваряме очите пред хаос, смута и убийствата в Бурунди. Днес независимите радиостанции са унищожени от полицията. Всички са принудени да мълчат. Журналисти са е, в е, нелегалност. Е, няма никаква яснота за убийството на ръководителя на опозицията, който е убит от е, въоръжени сили на 23 марта. И накрая властта заяви, че това е възстание срещу законния ред. И накрая, това, което ме безпокои, отново се възбуждат етническите напрежения, като си има предвид, че преди 21 една година имаше същинска трагедия в страната. На второ място аз можах да участвам в споразуменията, постигнати през 2001 година и бях представител на ръководство на Европейския съюз. Искам да ви твърдя, е, че е, участието на кандидата за президент изцяло противоречи на тези споразумения. За мен той е дисквалифициран. Какво ще направи комисията? Има начини да бъдем ефективни, защото Европейския съюз трябва категорично да заяви, че правителството, което ще се състави след избори, които са организирани толкова незаконно, няма да бъде признато от нас. Трябва да се спре сляпата репресия срещу опозиционерите, веднага да има демократично пространство, безусловно освобождаване на всички политически затворници и да се спре турмоза на гражданското общество. Трябва да заплашим с затваряне на банковите сметки в чужбина на всички отговорни на репресиите срещу протестите и е, да ги заплатим да ги заплашим е, с Международен съд. Господин Бунус е дестабилизиран, той не може да продължи да бъде президент. Трябва да го кажем. Вие имате възможност да го кажете и да е, отразите въздей... и да упражните възнайствие. Госпожа Вержия има думата за две минути. Благодаря, госпожо председател. От нашия последен дебат е, мога да кажа, че не спира насилието. Има десетки хиляди убити хора и много хора, които напуснаха страната. Журналистите от опозицията са първите жертви. На 23 марта Ферудзи, е, ръководител на малко опозиционна партия, беше убит. Основните е, мога да кажа, че в момента електоралната комисия публикува нов календар, който не урежда нищо. Тази комисия беше тотално дисквалифицирана, защото двама от членовете избягаха и взеха решението с 45%. И много от организациите желаят да бъде създадена нова изборна комисия и по-специално да посочат, е, че е, правителството на Бурунди е в е, криза, не могат повече да бъдат проведени изборите и международната общност се мобилизира. Всъщност изисква се отлагане на изборите. И аз мисля, че Европейския съюз трябва да прояви готовност да се създадат необходимите условия за изборите с това насилие е, спазването на този график не е възможно и е, все повече се отправят е, упреци срещу властите в Бурунди. И има опасност отново от гражданска война. Наистина трябва да се вземе предвид, че има и протестационно движение, движение на протест в цялата страна. Европейския съюз не трябва да се използва като инструмент за финансов натик. Повече от 400 милиона трябва да бъдат ориентирани към гражданското общество. И наистина трябва да се действа бързо, за да се спре ново клане. Percben благодаря ви. Положението в Бурунди беше обсъдено много подробно. Всъщност е, това е резултат от е, управляването на автократ и изборите бяха отложени поради натиска на регионални организации. Това е успех на ЕАЦ, една от тези организации, обаче това не решава проблема с кандидатурата за трети мандат на президента, а това вече е заплаха за мирния процес в Бурунди, тъй като споразумението от Аруш предвижда само при еднократно преизбиране. И сега въпросът е какво може да направи международната общност. Тя трябва да наблюдава по-силно медиите в Бурунди, основно това да се прави от Международния наказателен съд. Особено въжи това за медиите, които предизвикаха през 1994 година етническият проблем в Бурунди между хуто и туци и подобни конфликти не трябва да се разпалват. Международният съд трябва да започне разследване по тежките нарушения срещу правата на човека в Бурунди. И просто тук трябва да се произнесат присъди а не просто да имаме осъждане от международната общност. Господин комисар, вие споменахте Котуно. Чрез Котуно имаме възможност да спрем помощта за развитие. Господин Целър каза това. Каква е вашата позиция по този въпрос? Европейският съюз и комисията предпочитат ли тези средства да бъдат предвидени за други цели. Тук, например, са ни необходими средства за бежанците, за борба с колерата, ние бихме могли е, да използваме тези средства и за поставяне на правителството на Норунди под натиск. Бихте предприели, освен наблюдението на изборите, какво бихте предприели в полза на демократичния диалог в гражданското общество? Благодаря, госпожо Хойбо, господин Касталдо за две минути. Благодаря. Борбата срещу демокрацията винаги е, се отнася и за Чарна Африка и всъщност е, какво наблюдаваме сега в Бурунди? Е, и наблюдаваме тишина, защото няма никакво е, медиално излъчване. Говори се за действия срещу Многоренца. Той незаконно иска трети мандат. Мисля, че това е нещо като преврат. Това не е логично като действие и не съответства на изискванията на правото и на волята на гражданите. Сега полицията и армията се използват и се използват също всички други възможни средства, но Коринца по този начин желая да разпали етнически конфликт. Е, ние припомняме геноцида, е, споразумението от Аруша е в сила, страната е бедна, няма никакви средства и има много хора, които вече я напуснаха. Виждаме също, че няма добър диалог на място, липсва опозиция, опозицията е разединена. Африканските водачи дълго време се колебаха. Има само някои активисти на гражданското общество, а сега там се чувства страх, чувства се и страх сред тези активисти. Всъщност тяхната съдба и наша съдба, ние в Европа, Америка и Африка трябва да мислим по тези въпроси, но това е възможно само при поставяне на строги условия а именно демократични избори, провеждане на демократични избори. Това струва време, но ние не губим това време. Трябва да изпратим логично послание което да не предвижда възражения. Това трябва да бъде послание на мира, което да ни даде нови сили. Аз бих участвал в тази мисия. Благодаря. Ако когато говорите е, много бързо, се губи голяма част от информацията, която предавате. Моля, спазвайте някакво нормално темпо. Просто трябва да говорите нормално, иначе няма да могат да ви превеждат. Синя карта от господин Мартин. Единствените това е политически е, е, спор. Мисля, че не трябва да участваме в тази игра. Благодаря ви за е, въпроса, колега. Напълно съм съгласен с вас. Това което казах, нали, от тази гледна точка, споразумението от Аружа е, работи. Но правителството подклажда етническия конфликт само за да прикрие, че губи а, почва под а, краката си. Не трябва да позволяваме а, този номер да мине. Yes, you have a point of order. Процедурно изказване ли имате? Да. Процедурно изказване по член 190 и първи. Моите колеги днес искаха отмяна на дебата до края на деня. Аз просто не разбирам защо не прекратихме дебата. Не смятаме, че нещо трябва да се направи. Сега искаме да предложим компромис от EFDD предлагаме заседанието да бъде прекъснато до края на деня, за да ни се е, даде време да помислим за недемократичния начин, по който се случват нещата тук. Колега, Опасявам се, че няма да мога да удовлетворя искането ви. Е, отбелязваме се го. Сега прекъсване. Благодаря ви, благодаря ви, господина, казва председателката. Продължаваме. Бей. Гражданската война тече вече от е, години е, Непосредствените заседи, мълцинствата Туци и Хуто предизвикват, се самоизбиват, клане след клане следва. Под положението се беше поуспокоило последните години по време на председател на, президента на туците, но и това доведе всъщност до подписване на споразумението от Аружа. Но сега се съживи старата е, опозиция срещу е, пре, действащия президент и е, в резултат на това всъщност е, е, идеята беше да му се попречи да се кандидира за трети път е, поради Конституцията, която не допуска трети мандат. Е, аз се питам каква е, какъв, каква е възможността на европейските институции да действат е, ефективно за решаване на този конфликт, е, колко е толкова сложен и толкова отдалечен от нас. От... И вие ли имате процедурен въпрос? Може би отново ще е, поискам е, поискаме е, прекратяване на заседанието. Според члена, който цитирате, по силата на члена, който цитирате, няма такава възможност. Имате, вие споменавате, се позовавате на същия член, същото правило, така ли? Ако 40 депутата станат и поискат прекратяване на заседанието, това би могло да стане, но в момента не мисля, че е възможно. Това трябваше да, бъде, да се случи преди дискусията момент. По време на дискусия, е, дебат е, на вод може да бъде в заседанието, ако реши парламента или по е, молба на политическа група, или пък с минимум 40 40 души. Това не успяхме да направим и не се случи днес в 12. Моля да го направим сега. Köszönöm képviselő úr újabb felvetését, még egyszer mondom Колеги, четем един и същия текст. Е, искам да видя 40-те депутати, които подкрепят тази инициатива. Една политическа група, каза председателката. Или, или политическа група или Виждате това, което виждам и аз. Виждам, че няма 40 депутати. А, успокойте се, аз не съм свършила, колега. Ще бъдете ли така любезни да ме изслушате? или 40 депутати, или от името на една политическа, от името на коя политическа група инициирате това? Original... Казах в предварителното ми е, е, изказване, повтарям, е, искам е, от вас, настоявам веднага да подложите това на гласуване, нямаме никакво време. Önök azt hiszik, most hangoskodnak és dobolnak... И така смятате, че като вдигате шум и крещите, вашата молба ще бъде изпълнена и че без никакви възражения, да, разбира се, времето тече, самолетите ви може би излитат, но имайте търпение. Кой иска да вземе отношение по този въпрос? Имате думата. Señora presidenta, esto es una falta de respeto а esta cámara. Госпожо председател, мисля, че това е липса на уважение към този парламент. Ако тези колеги отясно не се интересуват от ситуацията в Бурунди, моля да напуснат. Става дума за една наистина много тежка е, ситуация. Не искаме да провалим дебата. Става дума за хора, които страдат. Ако не искат, нека да излязат и да не слушат. A kérdésem az volt, hogy kíván-e valaki ellene szólni? Добре, въпросът е кой иска да се изкаже срещу тази инициатива? Кой е против тази инициатива и кой е за инициатива? Имате ли време за демократичен дебат? Не, няма да ви дам думата. Сега ще ще дам думата на вас подкрепа на инициативата. Обуд, кефишали ур, ха савазаш Уважаеми колега, ще гласуваме. Като стигнем до гласуването, я, я да видим кой е за, кой е против. Вие за или против инициативата искате да говорите? Legyenek türelmesek. Sokkal türelmesebbek, mint ahogy eddig. Моля, проявете търпение много повече, отколкото до сега, тъй като е, уважаеми е, депутат е права, не това е неуважение към парламента. Много ви моля, проявете, покажете уважение, спрете да крещите, въздържайте се и се дръжте по един достоен начин, отговарящ на духа на, на тази институция. Благодаря, госпожо председател. Е, очевидно е, говорите достатъчно ясно, така че ви чувам. Е, говорите достатъчно високо, така че ви чувам и без микрофон. Okay. да, да, да, да, да, да Are you running the show now? You give him the floor? No, I... <coughs> Така, давате ли ми думата? Разбирам, че използвате всяка възможност да привлечете вниманието към себе си. Казвате ли, госпожа председател, че, тя, че това, което прави е наистина позорно, но това, което вашето поведение е позорно в момента. Държите се като малки деца, които се възползват от всяка възможност. Тук е, се води дискусия по сериозен въпрос. Е, присъствието на комисар. Наистина това е позор, това е пълно предизвикателство и неуважение към е, положението в Бурунди. Положение, което е изключително тежко, там е, биват убити хора, умират, драматично е положението, а вие дори не давате възможност да приключи дискусията по този въпрос. Сериозно ли гледате на нещата? Никакво уважение нямате към работата ни тук. Би трябвало да приключим дискусията, да стигнем до някакво заключение, да гласуваме. Не се ли срамувате от поведението си? Няма ли да дадете възможност поне да свършим тази дискусия? Държите се като хлапаци. Вие казахте, вие признахте, че това е позорно поведение. Всъщност нямате, не давате дори 10 минути възможност да се обсъди положението в е, Бурунди. Много ви моля, напуснете залата и размишлявайте върху това, което се случва в момента. Това е, което му имам да кажа. Благодаря на почитаемия депутат за неговите думи. Чух, че ми казват от залата да млъкна. Предполагам, че това ще бъде отбелязано в протокола. Благодаря olyan hangosak a képviselőtársaim, hogy én ezt nem hallottam, de ha ön hallotta, természetesen... Не съм чула, но след като вие сте чул, ще го отразим в протокола. Госпожо депутат, имате думата, след което ще гласуваме. Благодаря. Това са процедурите на парламента. Ние не сме се ги измислили. Тази сутрин беше отложена една дискусия, един който е важен както за хората от Европа, така и за хората в Америка. Изказа се е, един депутат за, един против. Моля сега да гласуваме. Благодаря ви. Ще ви информирам, че сега ще гласуваме, а след половин час прекъсвам заседанието за половин час, след което гласуваме.